Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir sind noch nicht ganz Уважаеми колеги, мисля, че още не сме в пълен брой, но нека започнем. Приветствам ви към това заседание, на, на това заседание. Започвам с приемането на дневния ред. За съжаление, трябва да ви кажа, че госпожа Азолай, генералната директорка на ЮНЕСКО, трябваше да отложи обмена на мнение днес. Тя има други ангажименти, за съжаление, но се надяваме да я поканим отново и тя да може да приеме. Това означава, че днес след обед ще имаме обмен на мнение с комисията за оценката на програмата за култура, така че в 3 часа ще започнем с комисията днес след обед. Добре, може ли да приемем днешния ред така? Хелга, това означава ли, че ще може да свършим бързо и ще може да поканим е, генералната директорка скоро. Е, тя беше, отговор, е, тя беше е, казала, че ще дойде, но трябва да намерим нов нова оговорка с нея. Естествено, такова нещо винаги може да се случи, човек да отложи ангажимент, но ще се опитаме възможно най-скоро да я поканим отново и да я видим тук. Добре, не виждам възражение срещу дневния ред. Сега одобрение на протоколите от заседанията от 19 и 20 март. Имате протоколите във вашите документи. Има ли коментари към тези протоколи? Явно няма. Добре. В такъв случай предлагам протоколите да въжат за приети, ако няма възражение срещу тях до края на това заседание. Съобщение на председателя. За мен е удоволствие да приветствам една съветничка в нашите среди. Това е Ана Горни. Тя ще подсили нашия екип, екипа на социалистите и демократите. Добре дошли при нас. Освен това, имаме превод на френски, немски, италиански, испански, чешки, естонски, български и румънски. Нека ви напомня, че това заседание се предава по интернет и заключенията на координаторите от 25, от 25 април трябва да кажа за тях – че те са ви изпратени на 26 април по имейла и те въжат за прияти. Те въжат за прияти, тъй като до 30 април, не извинявайте, Имаше две забележки до 30 април. Става дума за един остен въпрос. Това няма влияние върху заключенията на координаторите, но за този въпрос ще говорим днес в заседанието на координаторите. Но, както казах, тъй като този бустен въпрос няма влияние върху заключението на координаторите. Заключенията на координаторите въжат за приети, тъй като нямаше възражение срещу тях. Сега преминаваме към електронното гласуване. Гласуваме за е- гласуваме едно проекто становище за положението в Унгария, съгласно резолюцията на парламента от 17 май 2017 година. А, аз бях докладчик, имаше 76 изменения, е, предложих 10 компромиса. Благодаря на докладчиците в Сянка за конструктивната работа. Мисля, че това беше много важно досие. Смятам, че може да преминем директно към гласуването. Само да си взема картата за гласуване. Und dann können wir sofort loslegen. So, jetzt habe И така, може да започнем. Започваме с компромис едно за, против, въздържали се, прието. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърлено. Изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърлено. Пето за, против, въздържали се, отхвърлено. Шесто за, против, въздържали се, отхвърлено. Седмо за, против, въздържали се, отхвърлено. Осмо за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 2 за, против, въздържали се, прието. Компромис 3 за, против, въздържали се, прието. Изменение 15 за, против, въздържали се, отхвърлено. 16 за, против, въздържали се, отхвърлено. 17 за, против, въздържали се, мисля, че трябва да проверим. Моля, гласувайте сега електронно. Geschlossen. Das ist mit 13 zu 11 angenommen. Dann gehen wir zu Änderungsantrag 18. 18 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 18. Ако искате, може да проверим. Добре, нека проверим. Проверяваме 18-то изменение. Geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено е. 20 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 21 за. Против въздържали се, отхвърлено. 22 за, против, въздържали се, отхвърлено. 26 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 4 за, против, въздържали се, прието. 34 за, против, въздържали се, отхвърлено. 35 за, против, въздържали се, отхвърлено. 36 за, против, въздържали се, отхвърлено. 37 за, против, въздържали се, отхвърлено. 38 на две части. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. 39 за, против, въздържали се прието, 40 за, против, въздържали се прието, 41 за, против, въздържали се прието, 42 за, против, въздържали се прието, 43 за, против, въздържали се, нека проверим. Проверяваме 43-то, моля. Geschlossen. Край на гласуването. 14 на 11. 44 за. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 5 за. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 6 за. Против. Въздържали се. Прието. 52. За. Против. Въздържали се. Прието. 54 и 55. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 56. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 57. За. Против въздържали се, прието. 58 за, против, въздържали се, отхвърлено. 60 за, против, въздържали се, отхвърлено. 61 за, против, въздържали се, отхвърлено. 62 за, против, въздържали се, прието. 59 за, против, въздържали се отхвърлено. Компромис 7 за, против, въздържали се прието. Компромис 8 за, против, въздържали се прието. Компромис 9 за, против, въздържали се прието. Компромис 10 за, против, въздържали се, прието. 69 за, против, въздържали се, отхвърлено. 73 за, против, въздържали се, прието. 74 с устното изменение за, против, въздържали се, прието. 75 за. Искате да проверим ли? Добре. Проверка тогава на 74 с основното изменение. Моля, гласувайте сега. Кашласен. Край на гласуването. Прието е. 75 за. Против. Въздържали се. Прието. 76 за. Против въздържали се. Нека проверим, моля. Не беше много ясно. Моля, проверка на 76-то. Край на гласуването. Да, отхвърлено е. И така, крайното гласуване. Моля, гласувайте електронно. Geschlossen. Край на гласуването. С 13 на 4 и 8 въздържали се, е, докладът е прият. Становището т.е. Благодаря ви. И така сега преминаваме към следващата точка. Това е проектостановището за растежа и сближаването в граничните региони. Докладчикът е нашият колега Загоракис. И така, докладчикът е колегата Загоракис от НП. И давам думата на господин Загоракис за 5 минути. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η προώθηση της ανάπτυξης... Благодаря. Укрепването на сближаването и растежа в граничните региони е много важна тема, така че наистина е много важно да направим, да изготвим становище по тази тема. Вътрешните граници и регионите с вътрешни граници са 40% от регионите от площа в а, Европейския съюз, а 30% от населението живее в тези региони. Но има големи бариери в тези региони. Естествено, трябва да действаме на европейско равнище, но трябва да имаме много ясно целеполагане за стратегията в тези региони. Това е нещо, което е в наша компетенция. Само по този начин, като изготвим политики, може да върнем доверието на гражданите в тези региони. Трябва да дадем повече пари за образованието, за културата, за спорта в тези региони. Ето защо трябва да разследваме, да изследваме какви са възможностите за подкрепа на тези региони. Е, чрез тези инициативи ще приближим границите, е, гражданите от двете страни на границата. За тази цел са много подходящи интерек проектите. В тях се вижда желанието за подкрепа на граничните региони. Трябва да ги подкрепим в рамките на, на бъдещата многогодишна финансова рамка. Много е важно да се подкрепи многоязичното разнообразие в рамките на образованието. Това може да допринесе за много проблеми в граничните региони. Държавите членки трябва да признаят взаимно професионалните квалификации, получени в съседните страни. Има усилия в тази насока, но има и много бюрократични бариери. Не искам да говоря дълго по тази тема, по-скоро искам да чуя мнението на колегите от другите политически групи. Това е една тема, по която може да се споразумеем и по която може да изготвим обща стратегия. Е, текстът е доста ограничен, нямах възможност да създам един обширен текст, така че спрях се на ключовите моменти и се надявам да съм успял в своето становище. Надявам се да сме гъвкави. Благодаря ви, господин Сагоранки. Сега преминаваме към изказването на докладчиците в Сянка. Започваме с Мален Най-много 3 минути имате думата. You, Благодаря, госпожо председател. През няколкото последни десетилетия процес на европейска интеграция помогна на пограничните райони да се превърнат от бедни райони в райони на растеж, нови възможности, работни места. Граничните райони винаги са били изпратени пред по-големи предизвикателства от останалите райони. Ето защо териториалното сътрудничество между тези региони играе важна роля – за преодоляването на различните пречки и смягчаване на неблагоприятния ефект на вътрешните граници. Те дават на европейските граждани новаторски решения в научно-развойната дейност, образованието, културата и интеграцията. Интерек, например, Проектите по тази програма наистина промениха пограничните райони и помогнаха тяхната трансформация. Програмите за сътрудничество допринесеха за допр... разширяване на економиката на знанието и на достъпността на граничните райони, стимулираха инвестициите в МСП и разнообразиха местната економика. Но Независимо от премахването на институционалните и регулаторни пречки, пограничните райони все още са изправени пред редица пречки, които пречат на стоките, услугите, хората, капиталите и идеите. Премахването на тези пречки ще насърчи економическия растеж и ще подобри достъп от услуги в тези региони. Ето защо е пределно ясно, че кохезионната политика в граничните райони на Европейския съюз е необходима, за да отговори на необходимостта да се засигне социалното, економическо и териториално финансиране кохезионните про- програми от едната страна на границата и в една държава членка трябва да бъдат отразени в другите държави членки на Европа. Аз приветствам становището на докладчика. Мисля, че то е добра отправна точка за дискусията. Докладчика е успял да разгледа обширно най-важните въпроси, свързани с транс... програмите за трансгранично сътрудничество и най-вече финансирането, на културата, образованието и спорта, които могат да сближат гражданите на граничните райони. Подкрепям идеята да се засили европейската финансова помощ за културни проекти, да се дават целеви средства за насърчаване на езиковото разнообразие в образованието в трансграничните райони. Много е важно сътрудничество в образованието в граничните райони и най-вече мобилността на ученици преподаватели. Но сътрудничество трябва да започне от най-ранна възраст, според мен, като се улеснят училищните посещения и извънкласните дейности за децата в пограничните райони. С насърчаването на трансгранични програми ние можем да отключим потенциала на малките деца в тези региони. Те ще могат да видят разнообразието на европейската култура, на езиците, на историята на техните съседи. Инвестициите в умения и в научно-развойни центрове, Специализирани услуги в трансграничните региони ще насърчат економическия растеж, като намалят недостига на умения, ще намалят безността, безработицата, ще засилят социалната кохезия в региони. Ето защо кохезионните фондове са много важни за образованието и младеща в региона. Тези средства са още по-необходими за економическото развитие и за стимулирането на трансграничните региони в неравностойно положение the next. Госпожа Еванс. Sorry. Um, can I, I thank the... Искам да благодаря на докладчика за проектостановището, за значимостта на образователни, културни и спортни проекти при трансграничното финансиране. Аз съм представител на Уелс. Имаме много добър опит с трансгранични проекти, най-вече по Интерек с Ирландия. Всички знаем колко ценни са тези проекти. Това са проекти от тип хора към хора, които наистина променят живота на хората и носят големи ползи. Според мен в становището се засягат всички важни въпроси в това отношение. Радвам се, че се споменават и езиците и езиковите пречки и важността на езиковите технологии за преодоляване на езиковите пречки. Мисля, че това е също въпрос, на който може да се акцентира. Спорта, образованието, туризма, всички тези области са важни за всички наши избирателни райони. Културно-творческия сектор в Уелс и за мен е от такова огромно значение, че трябва да видим как да насърчим сътрудничеството и за в бъдеще. Живеем в много несигурни времена – способността за запазване на свободното движение и работа зад граница е залог за културно-творческия сектор. Ето защо ние ще проучим и този въпрос и ще се стремим да намерим решение на този въпрос. И мисля, че е важно този въпрос да бъде подчертан в становището. Благодаря. Herr Шунтис, максимал 3 минути. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ζαγοράκη για την γνωμοδότηση. Благодаря ви за становището. Искам да благодаря на докладчика за свършената работа. Много е трудно да се сбие всичко, което иска да каже човек само на няколко реда. Особено, когато говорим за толкова важна тема. Следва да бъде отчетено, че в последно време сме свидетели на социални и регионални дисбаланси, които са големи, по-скоро не малки. Що се отнася до моята родна страна Гърция, граничните райони и трансграничните региони са особено тежко засегнати от развоя на събитията. И това въжи за растежа, развитието и кохезията. На следващо място, когато се повдигне тази тема по един или друг начин, подхода обикновено е само да се разглежда всичко от гледна точка на четирите свобода, свободи, свободите на движение. Това е едната страна на монетата, разбира се, но имаме и пазарно измерение на въпроса. Само, че не всичко опира до тези четири свободи. Кохезията не опира само до тях. И мисля, че нашата комисия следва да разгледа и сферите на култура, образование, обучение в тази връзка. Ние се нуждаем от политическа воля. Дисбаланса няма да изчезне сам по себе си. Трябва да предприемем конкретни практически мерки – в области, които трябва да получат приоритетно значение. Според мен, докладчика трябва да има предвид това и да потърси практически мерки, които ще ни изведат от тежката ситуация и ще осигурят напредък за трансграничните региони. Аз ще разгледам предложенията, очаквам предложението на докладчика, ще направим всичко възможно, ще внесем няколко изменения, за да подобрим текста. Съгласен съм с докладчика, че темата е много важна и мисля, че ще успеем да постигнем подобрение. Благодаря господа Шройдова за три минути. Е, я се домнívам, че пан справодай velmi добре попсал. Благодаря. Смятам, че докладчикът много добре е очертал значението на културата и творчеството в граничните региони. Аз произхождам от такъв граничен регион и за мен е много ясно от какво значение са такива проекти. Младите хора по принцип напускат тези гранични региони и може да се подобрят услугите, свързани с свободното време. Също и предприемаческите услуги могат да бъдат подобрени. Това е наша голяма цел, за да се предотврати този феномен. Много хора да напускат пограничните региони. Две минути ми давате, доколкото разбирам. Няма да се спирам отделно на програмите. Тук не говорим само за отделни програми, говорим за призна, взаимно признаване на професионални езикови квалификации. Аз също съм пограничен региони и да речем при нас учителка от Белгия може да ам, получи признание на своята квалификация, но не във всички региони е така. Е, когато създаваме законодателство, трябва да предвидим по-голяма гъвкавост за граничните региони, да има по-голяма свобода на действие, на свобода на придвижване, на услуги и така нататък. Трябва да се премахнат пречките в граничните региони. Да речем, ако в някой пограничен район децата трябва да бъдат изпратени в другата държава на училище, това не е така просто. Добре е граничните региони да бъдат поставени в центъра на този доклад, в фокуса на този доклад и може да бъдат допълнени някои неща. Кристина Либачка има думата. Bardzo dziękuję. Gratuluję sprawozdawcy ujęcia tematu ale zwracam uwagę na... Благодаря. Аз поздравявам докладчика за изготвяне на този доклад. Наистина е много важно значението на граничните региони. Те са визитната картичка на Европа. Трябва да бъдат економически силни тези региони предвид тяхната специфика. Няма друго ниво на комуникация, което да е по-добро от образованието и културата. Така ще бъдат премахнати всякакви пречки. Благодаря, Силвия Коста. Е, е, Госпожа Коста, благодаря, госпожо председател. Това е добра отправна точка за започването на анализа в тази комисия и в парламента като цяло искам да се взема отношение по въпроси, които вече са засегнати в становището. Например, бюрократичните пречки. Това определено е така. Имаме различни административни устройства в различните държави членки. Някои държави членки имат много силно регионално измерение, в други то е много по-слабо изразено. На второ място, винаги съществува риск Интерек която е програма за регионите, да не поставя толкова акцент върху трансграничното сътрудничество между погранични райони от двете страни на границата, които да работят по взаимни проекти. На трето място, относно програмирането. мобилността в изкуството и културата. Тя създава условия за подобрено сътрудничество в сферата на културата. Има много региони, които са разработили културни програми по Интерек, както каза докладчика. Но обикновено става въпрос за наследство. Не се включват другите изкуства, изобразителните изкуства, цялата палитра от изкуства. А мисля, че това е най добрият начин за взаимно развитие на регионите от двете страни на границата. И на последно място, при бъдещия програмен период, трябва да се обърне повече внимание в структурните и регионалните структурни фондове за да сме сигурни, че трансграничното сътрудничество оказва по-голяма подкрепа на културните и образователни програми. Това ще помогне и становищата по други теми. Джули Уорд. Благодаря, това е много важна тема. Особено с оглед на положението по границата в Ирландия. Аз наскоро бях два дни на посещение в Северна Ирландия. Посетих Флари Бридж Ентерпрайз Сента и имаше бизнес представители от двете страни на границата, от юг и от север. Тук говорим за един комплекс от сгради, които са създадени. Това са мрежи за насърчаване на бизнеса. 95% от проекта е финансиран от Европейския съюз. Само 5% от финансирането идва от британското правителство. Така че благодаря на ЕСА, че е учел голямото значение на социалната кохезия и растежа в области, където е имало конфликт. Хората там се притесняват много от предизвикателствата, които крие Брексит. Ако разгледаме всичко в контекста на образованието, културата и младежта, области, които си гледам много при сърце. Има младежи в училище от едната страна на границата, които живеят от другата страна на границата. Имаше една програма на радио 4. Децата плачат по нея и са насълзени, защото не знаят дали вече ще могат да учат редом с приятелите си. Не трябва да забравяйте, че Северна Ирландия гласува за оставане. Тя не беше за излизане, а младежите в Обединеното кралство като цяло гласуваха за оставане в ЕСА. На следващо място, студентите във висшето образование. Някои образователни курсове не се намират от същата страна на границата. И младежите трябва да пътуват от Република Ирландия към Северна Ирландия и обратно. Аз съм провела среща с представители на университета Гринс в Белфаст и ще споделя доклада, който сме изготвили след въдневното посещение след разговори с хора, които се притесняват от тези въпроси. Благодаря. Граматика. Благодаря, господин Граматикакис. Е, Благодаря, госпожо председател. Не искам да повтарям неща, които вече бяха казани съвсем красноречиво, но искам и аз да засегна един въпрос, а именно кризата, която е общо европейски проблем. Трансграничните програми са много важни в това отношение, защото те поставят акцента върху забравените региони в държавите членки. Дори и само заради това бих приветствал доклада за Гаракис, който е много обстоен. Той придава значение на културното измерение – Нещо, което е много важно. В много държави имаме проблеми с миграцията. И мисля, че с работа в тази област можем да преодолеем някои от проблемите, на които бяхме свидетели в миналото, да речем прекалената бюрократичност. Становището за Гаракис е важна крачка напред в една област, която е истински проблем за редица държави. Мисля, че докладът ще ни помогне да очертаем контекст за едно по-добро бъдеще в Европа. Ще допълня нещо към казаното от Силвия Коста. Доколкото знам, в тези програми не се насърчават отделни национални програми, а се насърчават а, проекти, свързани с сътрудничеството. Това се предвижда в тези трансгранични програми това сътрудничество функционира много добре по тези програми. Средствата обаче винаги не стигат, защото трябва да се разделят между образователни програми, програми свързани с културата и така нататък. Сегуенте, черто, proprio което che richiamo Силвия Дакост, само искам да отговоря. Това е абсолютно вярно. Аз съм работила в регионалното управление – и знам за това от практически опит. Но в администрацията, когато има взаимодействие между органите, наистина може да възникнат проблеми. Много важно е да се работи съвместно по проекти, защото тогава се извършва надлежна оценка. Не трябва да имаме просто две страни, които по-отделно работят за една и съща цел – трябва да има съвместно усилие. Благодаря, госпожа Билд. Благодаря на господин Цагаракис за свършната работа. Искам да спомена съобщението на комисията, преди да разгледам културните въпроси. Аз съм от един от най-големите трансгранични региони в Европа, в Лотарингия където е голяма част е, са трансгранични региони. Много важно е да се подчертае, че граничните региони са засегнати от економическите трудности, но и са засегнати от сериозен дисбаланс. Например, брутното възнаграждение над 3000 в Люксембург и 2000 и нещо в Лотарингия. Вместо да говорим за мобилност и сътрудничество, трябва да имаме обмен в образователната сфера. Само, че е ясно, че този обмен ще е в една посока. От близо 20 години се увеличава процента на граничните работници в Лотарингия. Трансграничният труд води до неравенство. Много често има враждебно отношение сред местното население, както е в Швейцария. Местните органи трябва да инвестират много в инфраструктурата – проекти за сътрудничество са похвални, но са доста трудни за реализация. Да речем в един регион на изток. Опитахме се да финансираме нова магистрала към Люксембург на стойност 1,3 милиарда, която е много важна за трафика. 40-50 минути се чака на опашки в трафика. От 10 години се говори за тази магистрала, но все още няма окончателно споразумение. Има и друг проблем с Люксембург. Данъчните въпроси. Люксембург иска тези, които работят там да си плащат данъци в Люксембург, а Франция също искате да плащат данъци. Благодаря. Сега преминаваме към комисията, ако иска да вземе думата. Ja, bitte. Möglichst kurz. Ако може съвсем накратко. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко ще се изкажа. Приветствам доклада на докладчика. Приветстваме и ам, вашата, това, което свършихте. Има съобщение на комисията по този въпрос в областта на културата, който излезе през януари. Е, има нови програми, които ще започнат през 2021 година. Ще продължим да инвестираме в многоезичието, в културните дейности. От страна на комисията ние ще държим на тези неща. Програмирането е в ръцете на трансграничните партньори. Разбира се, ние преговаряме, но те вземат решението на местно ниво. Съобщението беше съставено от ГД Регио. Това е генералната дирекция, която отговаря за регионите, но като цяло усилия положиха и други отдели. Работим съвместно с всички, за да видим по какъв начин можем да подсилим подкрепата си за културните инициативи в отделните региони. Има инициатива за езиковия етикет. Работим по нея. По този начин ще се ускорят действията, свързани с многоезичието в граничните региони. Много неща трябва да се направят още. Държавите членки имат много голяма отговорност, за да гарантират, че нещата ще се улеснят, ще станат по-систематични. Сътрудничеството в Бенелюкса премина наскоро в едно по-инновативно измерение. Нидерландия, Белгия и Люксембург ексанте а, извършват признаването без да се преминава през някакви тромави процедури. А, ние ще, се, ще продължаваме да насърчаваме многоязичието и културните дейности в а, граничните региони в трансграничен мащаб. Благодаря ви за това, че предвиждате новости в програмата Интерект. Както виждаме, сътрудничеството е много добро между отделните сектори и разбира се, нашата комисия ще изготви становище по въпроса. Ще дам думата на докладчика, но преди това ще кажа, че срокът за подаване на изменения 22 май и след това през юни ще гласуваме самото становище. Сега докладчика има думата, ако може за по-кратко. Благодаря ви. Нямам какво толкова да добавя, но искам да благодаря на колегите за а, коментарите. Може всички да сте сигурни, че възоснова на нашето сътрудничество ще стигнем до много добри резултати. Ще можем да напреднем по темата. Искам да благодаря още веднъж сърдечно на всички ви. Благодаря. Успех ви желая в по-нататъчната ви работа и отново ще се върнем на тази тема. Преминаваме към точка 6 от дневния ред – Искам да помоля двамата ни гости да дойдат напред. Много се радвам, че сега ще извършим размяна на мнения, свързана с изпълнението на Европейската година на културното наследство. Нека да изчакаме. Thank you very much. I put it here. So, jetzt haben wir auch den richtigen Rahmen geschaffen äh, für diese. Für Сега вече всичко е подготвено за нашата дискусия. Тази година е годината на културното наследство и вече сме стигнали почти до средата на тази година. През следните месеци се слуших, случиха много неща. Ще видим какво се планира и за периода след 2018 година. Приветствам Катерин Маня, която а, отговаря за тази европейска година на, а, на културното наследство и Мишел Бене също е тук. Той е съответният директор в комисията, който отговаря за тази инициатива. Нямаме много време и за да имаме достатъчно време за дискусията, ще ви помоля да се вместите в 15 минути. Как ще си ги поделите, вие ще решите и сега имате думата. Не знам кой иска да започна. Господин Мания. Merci, merci, Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на парламента и на Комисията по култура за поканата. Искам да ви, по... да ви благодаря и за непрекъсната подкрепа, която получаваме от вас по време на това съвместно начинание. Радвам се, че сега имам възможност да ви представя един доклад за Европейската година. Аз разгледах правното основание преди срещата и видях, че тя е свързана с целите на годината и механизмите за управление и финансиране са на място и функционират. Както знаете, годината започна официално на 7 декември миналата година с форума на културата в Милан – Имаше откриващи събития в редица държави членки. Проведохме три заседания на националните координатори и на заинтересованите страни от гражданското общество през 2017 и едно през март тази година. Следващото заседание ще се проведе през юни в Брюксел и ноември в Лайпциг. В рамките на Денк Малфер – Мисля, че бе доказано доброто функциониране и ентусиазма на групата по време на тези заседания. Кампанията протича както е предвидено. Има интерес от редица национални, местни, регионални медии към Европейската година. Използваме нашия хаштаг Европа за култура, който добива популярност в различните социални мрежи. Няколко хиляди проекти вече са с знака на годината в различни държави членки. Проекти с европейско измерение или с национално измерение. Проекти за сътрудничество бяха заявени в рамките на тръжна процедура. В момента се извършва подбор на проектите. Сумата е близо 5 милиона евро, която ще бъде заделена за тази цел. И на последно място пиар дейности в целия свят. Вчера научих, че нашата делегация в Мексико е лансирана едно мероприятие, в което ще участват няколко стотици участници. Има и статия в Нью Йорк за Европейската година за културно наследство и също и мероприятие в Куба, което означава, че нашата година надскача границите на Европейския съюз. Ние вече направихме една равносметка, т.е. ще направим равносметка през юни в Берлин по време на среща на върха за наследството. Тази година носи големи ползи и е много важно да не бъде оставена без последици. Риска е в края на годината да спадне интереса и да няма последващи мерки след тази година, като изключим няколко доклади и довършващи проекти. Ето защо ние предлагаме да се създаде Европейски план за действие за културното наследство в унисон с комплексния подход, разработен от институциите от няколко години, който е в основата на Европейската година, ние предлагаме да се стиковат всички политики на ниво европейско, национално, регионално или местно, за да допринесат за запазването на нашето общо културно наследство. Тази идея е предложена от комисаря Врачеш по време на конференция. Организирано българското председателство в Пловдив на 27 март. Тази идея е залегнала и в новия дневен ред за културата на Европейската комисия, която ще бъде приета едната седмица. Тази идея ще намери своя израз и в финансовите предложение на комисията за периода 2021-2027. Ние се надяваме да разчитаме отново на подкрепата на парламента, за да разработим една програма в среден и дългосрочен план, за да може огромните инвестиции, които са реализирани по време на общата европейска култура, да дадат резултат. А сега ще дам думата на моята колега. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, Мишел. Добър ден на всички. Ще се опитам да представя снимков материал и да, няколко статистически данни, за да иллюстрирам това, което каза моя колега. Предполагам, че сте получили презентацията ни на PowerPoint, която подготвихме. Тъй като времето е ограничено и трябва да оставим максимално възможност за въпроси, няма да представям всички диапозитиви, но вие ги имате пред вас, така или иначе. Съвсем накратко искам да дам няколко примери за мероприятия, които са проведени в рамката на тази европейска година. Ще дам информация за PR акциите и ще подчертая, че тази година не е просто PR акции и мероприятия, а инвестиция в конкретни проекти и в европейски инициативи, които ще ни позволят да изградим един устойчив градеж, който ще продължи след 2018. На европейско равнище имаме над 100 мероприятия, национално равнище имаме национални координатори във всяка страна, както знаете, които са много активни и към тази дата имаме над 2300 мероприятия, в които са участвали около милион европейски граждани. Ако запазим този ритъм, ще имаме над 8000 мероприятия в края на годината в цяла Европа. Всички тези мероприятия са изложени на интернет страницата ни. Както каза Мишел, започнахме през декември в Милан. Господин Таяни и госпожа Камера Верт присъстваха. Имаше и национални откриващи мероприятия в доста държави и членки. Виждате списък и снимков материал за иллюстративна цел. Това е мероприятието в Брюксел с прожектиране на проекти на фасадата на общината, а това е среща с председателя Юнкер в общината в Брюксел. А сега няколко примера за мероприятия в Брюксел. Имаме близо една конференция на месец. Ето и афишите за последната. Имаме мероприятия, които са много важни през юни. Например, ще участваме в едно мероприятие на Европейския парламент в Страсбург, което засяга младеща. Ще имаме штант за Европейската година очакваме да се присъединим към това мероприятие, тъй като ще има голяма посещаемост сред младеща. Друго важно мероприятие в Берлин 18-24 юни Асоциацията Европа Ностра действа съвместно с националните германски координатори за Европейската година и организира много важна поредица от мероприятия – ще ще бъдат над 70 мероприятия за тази седмица и ще има много важен дебат на 22 юни за бъдещето на европейското наследство. А сега пиар кампанията. Имаме видеоматериали на 24 езици за тази година и предполагам, че ще има възможност да ви покажем тези материали, също и специална интернет страница за Европейската година, ежемесечен бюлетин с 7000 абонати, предполагам, че и вие сте част от тях. Работим активно с социалните медии, това е хаштага, който бе създаден за Европейската година. Имаме и брошура на 24 езика. Аз и имам копия от нея. Предполагам, че сте я получили на, на вашите езици. Тя е на разположение в Европейския парламент. И имаме и активна комуникационна компания Не мога да разгледам всичките дейности, които се, разглеждат в та... които се разгръщат в тази връзка, но всеки месец се опитваме да измислим нещо ново, за да запазим интереса към тази година, най-вече сред младите хора, които имат нужда от непрекъсната промяна, от динамика и един доста напрегнат ритъм. Мишел спомена за е, мероприятията със знака на тази година в Европа и в държавите членки. Имаме около 300 мероприятия къв към април, която сега се е увеличила с знака на годината, а в национален план 2700 мероприятия и конференции минаха под знака на годината. А сега няколко снимкови материали това е Фумичино в Италия. Нашето представителство там разработи много добър плакат за структурните инвестиции в а, държавите. Това е книжка за отсветяване от Европема, наш европейски партньор, която е също със знака на Европейската година. А, сега, през оставащите няколко минути, ще разгледам проекти инициативи европейски план, които финансираме. Както казах в началото на тази презентация, тук именно ние изграждаме бъдещето наследство, което ще остане след тази година за в бъдеще. Благодарение на парламента, както знаете, ние имаме бюджет за финансиране на проекти в рамките на програмата Творческа Европа. 5 милиона евро за предназначение за тази цел по линия на Творческа Европа. Условията бяха следните. Три страни участници в проект на стоеност най- най-много 200 000 евро. Получихме 68 допустими проекта. Имаше повече, но те не всички бяха допустими. Ние разгледахме 68 проекта. Избрахме 29 за съжаление, не мога да представя отново всички тези проекти. Имам няколко процедурни стъпки преди да обявим публично проектите. Това ще стане на 25 май. След това ще подпишем договор за безвъзмезна финансова помощ с печелилите проектите. И едно от условията за финансиране е дейността да започне от януари до септември тази година. А сега стигам до европейските инициативи. които представляват крегален камък на нашите инвестиции в Европейската година – Значи тук говорим за четири стълба, а именно приобщаване, устойчивост, защита и иновации. Всяка една от тези инициативи включва няколко действия. Всяко едно от тях отговаря на целите, които сме си задали за Европейската година в рамките на решението, което е прието от парламента и държавите членки. Поради времето не мога да разгледам всяка една от тези инициативи. С удоволствие би го направила, ако считате, че това е необходимо, но искам да дам няколко примера за конкретни действия, реализирани в рамките на тези инициативи. Например, по инициатива 1 приобщаване на колкото се може по-голям брой европейци в действията, които касаят наследството, включително и хората с увреждания. С Генерална дирекция за етост разработихме награда за градовете с най-голяма достъпност. Това ще стане на 4 декември в Брюксел 2018. Друг пример, що се отнася до приобщаването на младите, имаме няколко действия насочени към училищата. Едно от тях е една от темите, които се разглеждат там, европейското а, наследство за ев електронното попредемяване между училищата. Това е така наречената система електронно попредемяване по Еразмус. Ще разработим наръчник за а, наследството за училищата, който ще е скоро готов. А сега съвсем накратко поради ограниченото време не мога да разгледам всяка една от инициативите и сега стигам до последните слайдове. Да ви напомня, че ние вече предлагаме да се запази наследството от тази година. На 22 май ще бъде прият план за действие за културното наследство, като последващи стъпки и следващите важни дати са срещите на националните координатори и гражданското общество, културните дейци, Значи говорим за пета среща в началото на юни в Брюксел и началото на ноември в Лайпциг. Също така панина Данкмалс също е важно мероприятие, което ще ни помогне. Също Европейския парламент ни помага. С удоволствие искаме европейските депутати да участват на тези заседания. Благодаря за поканата. Не успях да представя всеки един от слайдовете, но с удоволствие ще се върна на някои от тях, ако имате въпроси. Благодаря. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Да, благодаря ви. Благодаря за презентацията. Е, много дълбоко впечатление ми направиха нещата, които представихте. Нека ви напомня, е, за конференцията на високо равнище, която ще проведем в Европейския парламент, посветена на годината на европейското наследство. Е, господин Таяни, председателят, Таяни също се ангажира. Тази конференция ще се проведе на 26 юни. А сега имаме време за дискусия. Предлагам ви да следваме метода на пинг-понга. Въпрос и отговор. Започваме с Силвия Коста. Моля, опитай се да се вместиш в две минути. Благодаря. Аз искам да благодаря на нашите колеги от комисията благодаря за вложения труд. Искам да ви благодаря и за това, че дойдохте тук при нас да представите тези инициативи. Имам следния въпрос. Най-напред, е, управлението, което е създадено – ние ще направим оценка на инициативите и на плана за действие. Надявам се да има възможност тази управленческа структура да бъде запазена. Ние искаме да подкрепим тази структура и въпросът ми е как може да го направим. Освен това, интересуваме как си сътрудничат отделните директори при изработването на програмите. А, има ли нови инициативи, свързани с кохезионната политика? Кохезионна политика и културното наследство. 16% от мерките се отнасят до наследството. Имаше една съвместна конференция на високо равнище, е, посветена на структурните диалози и културното наследство. Какви са изводите, господин Мане? Е, Добре, според това, което казахте, трябва да се запази механизма за управление след 2018. Би било жалко, ако се прекрати този механизъм, тъй като той работи добре. Относно кохезионната политика, искаме да продължим работата с другите отдели на комисията по един конструктивен и ефикасен начин. Така като работим от самото начало на тази година, надяваме се, че ще можем да водим ефикасен диалог с колегите от Генерална дирекция Регио, за да запазим високото ниво на ангажимент Както знаете, от 2014 до 2020 има 6 милиарда евро за културното наследство по структурните фондове и се надяваме тази сума да нарасне в рамките на следващия за следващата многогодишна финансова рамка. Благодаря. Данк, хед Якону. Господин Дяконо. Благодаря ви. Всъщност няма какво да добавя. Много се радвам обаче, че нещата се развиват така положително. В началото нямах чувството, че е, този, тази инициатива ще увлече толкова много европейски институции, но сега виждам, че съм се лъгал. Обеден съм, че реакцията от страна на комисията тази реакция е много впечатляваща и много положителна. Ние винаги сме искали парламентът да я видим при тези мероприятия по време на годината и искам да поканя всички наши приятели от комисията да участват в тези мероприятия, които провеждаме и ние от страна на парламента. Благодаря, това беше похвала. Искате ли да кажете нещо? Моля, госпожа Мане. Благодаря, господин Яконо. Вие много ни трогнахте. Вашата подкрепа е много важна. Или ако проектът работи толкова добре и ако постига резултати, това е заради подкрепата на Европейския парламент и другите институции. И това е нещо, с което много може да се гордеем. Не само в комисията работим в сътрудничество между отделните дирекции, но и работим в сътрудничество с всяка европейска институция. Ние изготвихме един план за действие за Европейската година, който отчита различните становища – Европейски економически и социален комитет също проведе много мероприятия, които са посветени на Европейската година, което е страхотно и имаме много активно сътрудничество с Европейския парламент. Така че човек винаги може да направи нещо по-добре, но според мен това, което правим, не е лошо. И това много ни радва. Благодаря. Госпожа Хелга Тръпел. Благодаря. След като имах възможността да участвам в Хамбург на откриващото заседание, имам няко... някои критични забележки за видимостта на Европейския парламент. Много често се вижда националното равнище и, и представителите на комисията а представителите на Европейския парламент не са видими. Трябва, би трябвало и вие да казвате и да осигурявате представителството на Европейския парламент. Не бих искала да приема това, тази липса на видимост. На второ място, имате ли план за връзката между тази година и е следващата инициатива за европейски столици на културата. Би било хубаво да има една такава връзка. Какви са вашите планове и предвиждания? Um Може би да добавя това, което каза Хелга в началото. В началото ние много се опитахме да убедим ръководството на комисията, е, че годината на културното наследство е една добра идея, защото комисията в началото не беше убедена, че тази инициатива е много свързана с растежа и развитието. Парламентът е, много се застъпи за тази инициатива. Сега се вижда, че комисията е прегърнала тази идея служителите същи, също и координират инициативите в държавите членки. Е, кой иска да вземе думата? Е, да, възниква въпрос за видимостта на Европейския парламент. Ние искаме максимална видимост на всички институции, които участват в този проект защото колкото по-видими са институциите, толкова по-добре ще се разгърне тази година близо до гражданите. И както каза Катрин, ние отчитаме важната роля на парламента, която той играе от самото начало на това начинание. Така че това е много важен елемент. В някои случаи, ако това не е направено, е много жалко, но, както знаете, имаме ограничени възможности за намеса пред националните правителства ограничена е възможността да искаме еди какви си партньори да участват. По време на годината все още не е извършена оценка на ролята на наследството в двете културни столици. Но ако искаме устойчивост на тази година с план за действие, европейските столици на културата ще трябва да играят роля в контекста на наследството. Може би трябва да изградим по-добра връзка между двете части от а, нашата програма наследство и столици на културата. Yes, um, Trupel... Относно госпожа Трюпел и вашия въпрос, свързан с видимостта на Европейския парламент – има неща, които може да направим ние и такива, които не можем. Това, което може да направим е по време на, четвърти, на заседанието на 4 и 5 юни, на което ще участват всички национални координатори на Европейската година, да им напомням за значението на парламента. Госпожа Коста е наблюдател на това заседание и тя може също да вземе думата. Мисля, че това ще е добра възможност. Всички ще бъдем там с вас, Можете да напомните, че парламента иска да участва в различни национални дейности. И на второ място това, което може да направим, и тук се обръщам към колегите от парламента, е да видим дали представителството на парламента в държавите членки също не може да изиграе активна роля. Ние работим много с представителството на комисията в държавите членки. Използваме ги като посредник. Те са много активни, да речем, по време на мероприятието в Фумичино, в Италия. Имаше и други съществени проекти. Ние работим много с нашите представителства и искам да ви попитам дали можем да получим разрешение да се свържем с представителствата на Европейския парламент. Така или иначе, ние сме на ваше разположение. Благодаря. Благодаря ви за това. Най-напред за подкрепата. Благодаря. Ние също ще се свържем с нашия отдел, нашата генерална дирекция комуникации и ще видим как, как може да подкрепим инициативите и то по-активно, отколкото до сега. Чух, че е имало случаи на объркване. Имало е определени дефицити. Тоест, е, това, което искам да кажа съвсем предпазливо е, че нашата дирекция би могла да бъде по-активна. Господин Офлейн, е, благодаря за презентациите. Е, видяхме, че много прекрасни инициативи вече са проведени тази година. Това е Европейската година не на културата, а на културното наследство. Искам да насоча вниманието към християнството. Християнството би трябвало да играе основна роля, тъй като имаме университети, черкви, от Ренесанса. Те са много е, ясни носители на християнството. Е, този аспект не е бил достатъчно застъпен до момента. Смятате ли, че това е така? Смятате ли, че е, може да се заостри аспекта на културното християнско наследство? Има ли инициативи в това отношение? Да. Господин Мане. <coughs> Винаги е трудно, когато човек се опитва да охване цялото богато културно наследство, като постави акцент върху всички съставни части, религиозните, християнски съставни части, също са част от наследството и са част от европейската култура. Само, че не са толкова ясно идентифицирани в целите, които са нашите насоки – Мога да цитирам няколко примера за области, в които религиозното измерение е отчетено. Косвено. Една от нашите инициативи касае повторното използване на сгради обект на наследството. В много държави имаме сгради на културното наследство, религиозното наследство, които са в много лошо състояние, и губят своята функция в обществото. Ние искаме съвместно да проучим при какви условия тези сгради, обект на културното наследство, най-вече църкви, могат да намерят нова социална функция, която ще им позволи да бъдат повторно използвани в полза на обществото, като същевременно се запази сградата, която в противен случай просто ще изчезне или ще бъде сериозно пострадала религиозното наследство е отчетено в а, годината с поглед към миналото и искаме да дадем нова функция на тези сгради в а, обществото. Госпожа Шойтрова. Благодаря за представянето на Европейската година. Аз много внимателно следя всички мероприятия. Съгласна съм с колегата Дяконо. Ние ценим в работата, която вършите. Имам няколко забележки. На първо място относно графика. Графика по проекта Творческа Европа. Много ще е трудно да се спази този график, най-вече за представителите на гражданското общество, НПО-тата. Трудно ще им е да участват и да получат финансиране по тази програма за мероприятие, което е много жалко според мен. Ще видим. Ще видим на 25 май, както казахте. Но доколкото знам, ще има голям проблем с отговарянето на всички законодателни условия. И на второ място, каква е видимостта тук в Брюксел? Защото знаем, че и има и Европейска година на китайския туризъм. Тоест година на туризма между ЕС и Китай. на площад Шуман, на сградата на комисията има голям плакат. с който се рекламира тази година на туризма с Китай. Само, че Европейската година на културното наследство няма подобна видимост или реклама на площад Шуман. Поправете ме, ако греша, но смятам, че няма достатъчна реклама там. Можете ли да направите нещо в това отношение? Благодаря. Euh, Относно графика, права сте. Пропуснахме 6 месеца при подготовката. Започнахме малко късно и няма да можем да наваксаме закъснението изцяло. Аз бих предпочел проектите да могат да бъдат избрани в началото на годината, а не през май. Но не успяхме да направим нещо друго. И сега трябва да посветим наличното време за проектите. Ще видите, че така или иначе ще подкрепим доста хубави проекти, което е добра новина. Относно рекламата и видимостта в Брюксел, госпожа Сетрова вие бръкнахте с пръст в раната. Месеци наред искаме да има плакат на Европейската година на сградата на Берлемо. До момента нямаме положителен отговор. Виждате, че и ние изпитваме разочарование, не само вие. Не знам какво да направим, за да излезем от тази патова ситуация. но ще кажа, че се ползваме с подкрепата на парламента по този въпрос. Но повече от това не мога да направя, съжалявам. Да, добре, <clears throat> ще се опитаме да ангажираме и дирекцията, нашата дирекция по комуникации. Джули Борт. Искам да подкрепя това, което каза господин Флен, а именно фокуса върху религиозното наследство. Мисля, че имаме разнообразие на вероисповедание в Европейския съюз и от нас зависи, от нас депутатите зависи да активираме нашите организации в държавите членки за опазване на религиозното наследство. Имах различни заседания с основателя и е, изпълнителният директор на Организацията за опазване на еврейското наследство. Е, той се опитва да свърши огромна работа, да събере информация за историческите синагоги в Европа и се радва много, че част от е, годината на културно наследство е конференцията за опазване на еврейското наследство. Има много партньори, е, които са въвлечени в организирането на тази инициатива, на тази конференция, така че моят извод е трябва да бъдем активни и да подкрепим инициативи в държавите членки, да подкрепим идеи и вдъхновения. Благодаря. Моля, господин Мени. Искам да благодаря на госпожа Уорд, защото тя даде два примери. Това беше втория пример, който исках аз да дам, но забравих. Това е много важна конференция, на която се надяваме, че ще участваме в Краков, за да покажем разнообразието на нашето религиозно наследство. Благодаря. vielen, vielen Благодаря ви. Благодаря не само за презентацията, но благодаря и за дискусията. Наистина, мисля всички заедно ще работим през следващите 7 месеца не само за успеха на тази инициатива, а за да осигурим и устойчивостта на годината на културното наследство. Надяваме се интереса да не отслабне Надяваме се тази инициатива да продължи своето положително въздействие в бъдещето. Мотото е там, където миналото се среща с бъдещето. Надяваме се това хубаво мото да бъде продължено. Ще работим с вас и ви желая успех при провеждането на различните проекти, които сте избрали. Сигурна съм, че тази тема ще ни занимава и през следващите месеци. Казах, че на 26 юни ще имаме конференция посветена на темата и освен това ще имаме едно голямо мероприятие с представителите на, на с представителите на, ком, на парламентарните комисии по култура Целта на конференцията ще бъде да изведем полуки от е, проведената година на културно наследство и да набележим инициативи за бъдеще. Благодаря ви. Благодаря за вашето присъствие. Катрин Мане и Мишел Мане, благодаря ви. Желая ви успех. Yes. So, ich darf jetzt äh, alle bitten, die nicht zum Europäischen Parlament gehören, das heißt... Много моля тези, които нямат право да останат, да напуснат. Право има да останат депутатите, съветниците, сътрудниците на парламента, всички останали да напуснат, защото ще останем сега за да проведем заседанието.